19 януари 2012 година е разпространен, както и приложените към него текстове. Няма възражения срещу протокола. С това е прият. Съобщение на председателя. Двама членове на Европейския парламент са подали оставка. Единият от тях е госпожа Даяна Уолис. Оставката й влиза в сила от 1 февруари 2012 година. Благодаря на госпожа Уолис за градивната и успешна работа в Европейския парламент. Вторият член на парламента, който ще ни напусне е Пронсиас Дероса. Неговият мандат изтича на 2 февруари 2012 година. Благодаря и на господин Дероса. Парламентът взема предвид двете оставки и съгласно съответния член от правилника си постановява, че се освобождават две места, считано съответно от 2 и 1 февруари 2012 година. Колегата Виле Ителе съобщи, че е бил назначен за член на Европейската сметна палата. Съгласно член 4, алинея 1 и 4 от правилника, парламентът постановява, че от 1 март 2012 година е свободно едно депутатско място. Комисията по правни въпроси на заседанието си на 21 януари, съгласно член 3, алинея 3 и 4 от правилника за дейността, разгледа редица мандати и постанови, че мандатите на следните членове са валидни.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 Няма възражение. С това се потвърждава валидността на мандатите. Европейската народна партия, социалистите и демократите, консерваторите и реформистите, както и Обединената европейска левица внесоха искания за назначаването на членове на междупарламентарни делегации. Назначаването на членовете ще бъде отразено в протокола от днешното заседание. Ако не бъдат внесени възражения срещу протокола, назначенията ще се считат за валидни. Комисията по правни въпроси внесе следните поправки по текст прият от парламента. Става дума за поправки внесени в регламент 596 от 2009 година на парламента и съвета за привеждането в съответствие на някои актове с законодателната процедура с контрол. Следват няколко номера на документи, които няма да изчитам. Ще можете да се запознаете с тях на страницата на пленарната сесия в интернет. На 19 януари бе постановен дневният ред за настоящата пленарна сесия. Имате ли коментари по проекта за дневен ред? Нека предложа следното. Обсъждането на заключенията от неофициалното заседание на съвета от 30 януари тази година ще се състои от 15.10 до 16.40 часа. Времето за въпроси към върховния представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност ще се състои от 16.40 до 17.40 часа. Останалите разисквания започват в 17.40. Разискването по доклада и Тургайс Анголо относно приложението на директивата за управление на отпадъците се отлага за четвъртък. Въпросът с искане за устен отговор относно осъществимостта на облигациите за стабилност Обсъждането му е отложено. Вместо него ще бъде обсъден докладът Анголо. Кратко представяне на доклада Регнер относно трансграничното прехвърляне на седалищата на дружества. Обсъждането ще се състои след представянето на доклада Николай. Предложение за резолюция, внесено от Комисията по околна среда, съгласно член 8.8 алинея 2 от правилника, ще се включва в времето за гласуване. Виждам, че ентусиазирано приемате тези предложения. С това приемаме окончателно дневния ред. Преминаваме към изявленията на съвета и комисията за заключенията от неофициалното заседание на съвета от 30 януари тази година. Приветствам с добре дошъл председателя на съвета господин Ван Ромпой и председателя на комисията господин Барозо. Господин председател Ван Ромпой, имате думата. Mr. President, uh, dear colleagues, Уважаеми депутати, драги колеги, в последните две години европейските лидери трябваше да вземат трудни, а понякога и болезнени мерки за стабилизиране на еврозоната. Макар, че това бе необходимо, сега